Добър ден, дами и господа. Първата тема по днешния дневен ред е изявлението на комисията, свързано с изборите за Европейски парламент в 2014 година. Искам да ви напомня, че няма да има процедура по спонтанно изказвания по този дебат и давам директно думата на господин комисаря Шемета. Благодаря. Уважаеми депутати, изборите за Европейския парламент винаги са много значителни за Съюза, а изборите през 2014 ще се случат в особено важно политическо време. Комисията винаги поддържа всички усилия на, за поддържане на легитимността на парламента, защото това е в интерес и на европейските институции, но преди всичко и в интерес на европейските граждани. Те се представят директно и по този начин се създава легитимността на Европейският съюз. В момента се нуждаем от паневропейски дебат, за да знаем от какво се интересуват нуждите затова е необходимо да има връзка между резултатите, изборите и ръководството на комисията. В изявлението си за състоянието на Съюза, е, комисар Барозо призова европейските партии да представят свои представители за изборите си за Европейски парламент през 2014. Политическите партии които поемат този ангажимент, ще подсилят допълнително легитимността на изборите. Подобна мярка може да бъде направена без изменение на договорите, когато Европейския парламент, съвет предлага кандидат за председател на комисията, е записано в договорите, че съвета трябва да отчита резултатите от е, изборите за Европейски парламент. И именно това може непосредствено да се приложи. А що се отнася до равнопоставеността между половете, вие знаете, че комисията активно работи за това. Вие призовавате в бъдещия колегиум на комисията да има равновесие между представителите на е, двата пола, Що се отнася до точните дати за изборите, би било неудачно да се фиксира такава дата, която ще се отрази отрицателно на изборите. Затова съвета и парламента, които трябва да бъдат консултирани по силата на избирателния закон от 76-та, трябва да направят така, че да има максимално скоро яснота относно датата. Необходимостта да има по-силен Европейски съюз, да има по-голяма отчетност и легитимност на решенията вземани на европейско ниво, това са основните съображения и основните теми на дебата за бъдещето на Европейския съюз. В такъв смисъл ролята на парламента е водеща. Благодаря, господин комисар. Давам думата сега на ораторите от името на политическите групи. Най-напред господин Казини от ЕНП за 2,5 минути. Благодаря. Госпожо председател, проектът на резолюция, който ще гласуваме, както каза и комисарят, съдържа три пункта. Първият е свързан с изпълнението тегляне напред на датата на изборите. Предложението тук е в края на лятото още да започне работа от страна на комисията и да се извърши внимателна оценка дали това е възможно. Както каза комисарят, тази промяна трябва да доведе до по-голямо участие в изборите по-важно е предложението за а, политическите партии. Предпочитам да говоря за политически партии, а не фамилии. Защото европейските политически партии трябва да са конституирани именно като такива и имат своята роля в назначаването на председателя на комисията. Тяхното участие е важно за доближаване на гражданите до Европа. Ниската степен на участие в а, а, изборите е, а, се дължи на факта, че най-често се обсъждат национални въпроси. Европейските избори се възприемат като начин за търсене и намиране на баланс в национален план трябва да убедим гражданите, че техният глас в европейските избори има някакво значение е, за Европа. Е, например, за избора на председателя на комисията. Е, в бъдеще със сигурност ще се говори много повече за Европа на изборите. Кризата много точно показа, че а, ние говорим за това дали да има повече Европа, по-малко Европа, а всъщност и за това дали въобще да има Европа. Значи гражданите трябва, и това е много важно, да придобият усещането, че имат пряко участие в избора на най-важните служители. И а, третият въпрос е свързан а, с а, бъдещата програма. Няма да е добра идея бъдещите комисари да бъдат избирани по а, числова квота съобразно а, квотата на избраните а, парламентаристи. Тоест, важно е да се а, приведат в съответствие двете процедури, така че гражданите пак да имат чувството, че всъщност нещо зависи от тях. Сега господин Гуалтиери от името на социалистите и демократите. Но не е solo на кризи економика. Благодаря, госпожо председател. Настоящата криза не е само економическа, но и политическа. Тази политическа криза се свързва с противоречието между националните политики, националните интереси и необходимостта от поставянето на <clears throat> управлението на общо европейско ниво, от демократична легитимност на европейските институции. Ето защо изборите за Европейски парламент са много важни за нас. Извинете, ще продължа след следващия оратор. Председателката думата има господин Дав от името на либералите. Политическите партии <clears throat> са липсващата брънка в процеса на националната демокрация. Ако искаме да се справим с спадащата избирателна активност, трябва да направим така, че европейските политически партии да могат действително да участват в предизборната кампания, да проявят воля, да изложат идеите си и да направят политически избор. Този процес може да започне с призив към политическите партии да поемат отговорност и да направят крачка към изграждането на един федерален съюз. Излъчването на кандидати за поста председател на комисията от страна на политическите партии, както и избирането на членовете на комисията от редиците на Европейския парламент, следват логиката на договора от Лисабон. Съгласно договора от Лисабон, парламентът следва да избере приемника на господин Барозо. Успехът ни ще се измерва с това доколко в центъра на кампанията ще застанат личности и доколко ще можем да поставим на дневен ред теми от критично значение – Такава важна тема е уравновесеното представяне на половете в Европейската комисия. Размерът на бюджета на Европейския съюз и разширяването. През 2014 година ще имаме шанс да преобразуваме европейската демокрация. Парламентът трябва да се възползва от този шанс. Трябва да се възползва от него с увереност. Благодаря. Благодаря. От името на Зелените, господин Хефнер, две минути и половина. Благодаря, госпожо председател. Дами и господа, Европа не е просто някаква структура, това е една демокрация. И то е една от най-силните демокрации в света. А в е, сърцевината на демокрацията стоят правомощията на народа. Трябват ни силни институции, достатъчно уверени решения, но въпросът е как се изразява волята на гражданите, как тя се включва в тези решения, колкото по-добре се прави това, толкова по-силна е демокрацията. И сега нашата цел е да засилим демокрацията, когато решаваме бъдещето на Европа. Трябва да има по-тясна връзка между това, какво мислят гражданите, когато пускат бюлетината и по-късно, когато се решават съответните политики. Нека да задам следният въпрос. Откъде дойде господин Барозо? Той беше изваден просто от шапката, що се отнася като фокусниците, що се отнася до европейската е, политика. Но гражданите имаха ли думата в това решение? Не. Те отиват на избори а след това нямат никакъв контрол върху процеса. А именно тази връзка между гражданите Европа трябва да бъде подсилена. Затова и европейските избори трябва да бъдат е, реално европейски, не да се използват за целите на национални кампании. Това е което се опитваме да направим с настоящата резолюция – да направим така, че политическите партии преди изборите да оповестят своите кандидати за пост председателя на Европейската комисия, защото това е най-важният пост в европейските институции. И след това партиите да излязат с политически платформи за своята политическа визия за бъдещето на Европа. И то това да се направи преди европейските избори, за да може да се проведе и дебат за различните позиции. Целта е бъдещият председател на комисията, независимо дали е мъж или жена, след като е избран измежду един от основните кандидати на политическите партии, той да стане председател на комисията и да следва съответната програма. Също така искаме да има възможност е, парламента и гражданите да се произнасят за състава на бъдещата комисия. Това ще засили демокрацията. Благодаря от името на консерваторите и реформаторите, господин Фокс. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на господин Казини и на колегите от моята комисия за този проект на резолюция, който съдържа няколко добри идеи. Всички сме съгласни, че трябва да усъвършенстваме процедурата на следващите избори за Европейски парламент. Трябва да окоръжим по-широкото участие в тях от страна на нашите граждани. Подкрепям идеята през 2014 изборите да не са през юни, а през май. Това ще позволи на парламента по-дълго да проучва новия кандидат за председател на комисията. Ако в Великобритания европейските избори се произведат през май, това ще се впише по-добре в графика на националните и местните избори и ще спести пари на дънакоплатеца. Не трябва да ограничаваме правото на държавите членки да е, преценяват е, кой според тяхно желание трябва да стане комисар. Е, трябва да има и мъже, и жени в комисията с реален талант и те трябва да се назначават само по заслуги. Не е, подкрепям искането на е, доклада европейските политически партии да номинират кандидат е, за председател на комисията, който да води кампанията. Държавите членки в съвета са тези, които ще изберат новия председател. Задавам следния въпрос към колегите. Ако центристските партии през 2014 имат мнозинство в съвета, мислите ли, че ще назначат социалист като Мартин Шулт за председател на комисията, само защото социалистическите партии имат повече гласове в Европейския парламент, в изборите за Европейски парламент и оттам получат повече места, отколкото ЕНП. Ако следвате логиката на моя въпрос, ще разберете защо не мога да подкрепя това предложение. Благодаря. Давам думата на колегата Агню. Не, това не е възможно не е възможно да използвате синя карта, нито имаме процедура на спонтанни изказвания в тези разисквания. Правилникът не го допуска. За това давам думата на господин Агню за една минута. E quindi eh, la parola такъв случай давам думата на господин Гуалтиери. А вие искате да се изкажете после? Който случай давам думата на господин uh, uh, група на Обединената европейска левица. Обединената европейска левица подкрепя идеята за това скандалното положение с уравновесеното представяне на половете тук в парламента да не се прехвърля върху следващия парламент. Подкрепяме и идеята за уравновесено представяне на половете в комисията. Това е и един от положителните моменти в предложената резолюция. Нека разгледаме и друга идея в нея. Идеята за това кандидатите за председател на комисията да се излъчват от политическите партии. Но кой е инициаторът на тази идея? Гражданите ли? Онези, които демонстрират в Атина, Мадрид или Сабон ли? Не. Това е предложение направено от върхушката, от хора като господин Барозо но те не са реално представители на демокрацията. Ако европейските политически партии искат да излъчват свои кандидати за <clears throat> председател на комисията, то могат да го направят. но това няма да разреши проблема с огромния демократичен дефицит на ниво европейски институции. Нуждаем се от повече демокрация. Затова нашата група призовава държавите членки да изработят такива избирателни системи, че политическите партии да се представят в зависимост от големината си, от членската си маса. Трябва да следваме американския принцип. Не бива да има данъчно облагане без представителство. Но, за съжаление, именно този принцип не е залегнал в предложението за резолюция. И това е изключително жалко, защото Европа не се нуждае от повече председатели, а от повече демокрация. Благодаря, господин Гуатиери, за 3 минути. Благодаря, госпожо председател. Както казах, кризата в Европа не е единствено и само економическа. Тя е и политическа криза, породена от засилващото се противоречие между националното измерение на политиката и европейското естество на мерките необходими за справяне с кризата. В настоящата резолюция се правят предложения, които не изискват промяна в основните договори, нито в вторичното законодателство, но налагат съществени политически реформи. А именно да се възползваме от парламентарния модел на демокрация в изборите – желаем политически признати партии да издигат кандидати е, за поста председател на комисията. Освен, че има изискване изборът на председателят на комисията да отчита резултатите от изборите, ние искаме да се даде възможност – гражданите да участват в управлението на Европа, да се потвърди демократичната легитимност в едно действително европейско политическо пространство и да се даде възможност да бъдат и достатъчно легитимно обосновани както дейността на правителството, така и дейността на Европейския парламент. Според мен е това не подкопава възможността комисията да бъде независима. Това се е записано в член 17 с възможността за гласуване с квалифицирано мнозинство. а също така и с изискването да се отчитат резултатите от изборите за Европейски парламент. Във всяка демократична система, демократичната легитимност на управляващото тяло не противоречи на естеството на избирането на съответните органи. Ние искаме да изградим един Европейски съюз, който да е по-легитимен, който да е по-близо до гражданите – и съответно да може да реагираме по-адекватно на кризи, които засягат гражданите. Посредством тази реформа ще можем да направим още една стъпка към политическа Европа, обединена Европа. Госпожа Синклер, процедурен въпрос. Благодаря, госпожо председател. Иронично е, че в разисквания за демокрация парламентът е спънат от своя правилник, който задушава а, дебатите. Вие не допускате спонтанни изказвания или синни карти, а, защото а, това а, всъщност ще попречи. Так, това задушава дебата. Ние всички ще а, участваме в изборите, но а, нищо не сте казвали в предходната си кореспонденция по електронна поща или както и да е, че няма да има сини карти. Европейският парламент следователно говори за демокрация, но дори неговите членове нямат право да изкажат мнението си. Синклер, реалта... Благодаря, госпожо Синклер. Всъщност, в началото казах, че не е направено предвиждане за а, спонтанни изказвания, тъй като това е било споразумение, съгласувано между политическите групи в понеделник. В понеделник е било в дневния ред и те са се споразумели за него. Практиката е да се изказва само по един оратор от политическа група. Вашата група, тази на независимите парламентаристи, не е поискала време за изказване. В правомощията, в правомощията на председателя на заседанието е да определи дали ще има сини карти при това положение. Давам думата на комисаря Шемета. Благодаря, госпожо председател. Почитаеми депутати, както председателят Барозо каза в доклада си за състоянието на Съюза, пред вас. Нуждаем се от европейско публично пространство, където се разискват европейските въпроси от европейска позиция. Не можем да, се, да продължаваме да се опитваме да решаваме европейските проблеми само с национални решения и дебати. Затова комисията цени вашата воля да допринесете за европейския политически процес и да дадете възможност на нашите съграждани да се превърнат в пълноценни участници в европейския политически процес, било чрез изборите през 2014 година или след това. Представителството т.е. пред издигането от европейските политически партии на кандидат за председател на комисията през 2014 година ще бъде важна стъпка в тази връзка. За избора на комисарите най-важното е кандидатите за комисар да са а, издигнати на основата на тяхната компетентност, европейска, европейски ангажимент и независимост. При тези условия европейските политически фамилии винаги са свободни а, да потърсят най-добрия начин да гарантират най-качествените кандидатури. Във всички случаи парламентът изслушва всички кандидати за комисари и трябва да се съгласи с тяхното назначаване. Има и други елементи, които европейските институции, европейските политически партии, но и държавите членки могат да използват, за да уверят нашите граждани в ценността на европейския проект. Сега наша задача е да предприемем подходящите мерки за подготовка на изборите през 2014 година. В тази връзка комисията ще даде е, предложение за укрепване на демократичната легитимност на нашия съюз. Благодаря. Grazie commissario, eh, abbiamo ricevuto una proposta. Благодаря, господин комисар. Внесен е един проект на резолюция. Разискванията приключват. Гласуването е на обяд. Следващата точка в дневния ред е представяне на годишния отчет. Presentazione della relazione annuale 2011 della Повтарям, казва председателят. Следваща точка пред, представяне на е, годишния отчет на Сметната палата. Но все още очакваме е, пристигането на председателя на Сметната палата, така че може би ще се наложи да е, спрем работа за няколко минути.